Very good. Uh, so good afternoon again. Uh, Отново добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на втората част на заседанието ни. Много се радвам, че още веднъж и за последен път ще приветстваме с добре дошъл в този мандат комисария Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар. той много пъти е посещавал заседание на нашата комисия и самия той е бил член и активен участник в работата на комисията. Вероятно си спомняте. И кой знае, може би при следващия мандат отново ще дойде в нашата комисия. Така или иначе, много се радвам, че много от членовете на комисията присъстват. След малко ще дам думата на Мишел Барние, който ще поговори за общата ни работа до сега и онова, което ни очаква в бъдеще. Мисля, че до сега сме постигнали много и по-конкретно усилията, които положихме по законодателството, което регулира единния пазар. Това беше нашия ангажимент и комисаря Бърне работи и по първия такъв документ. Работихме вече по въпросите свързани с цифровата економика и така нататък. Ще трябва да приключим до 6.15. Вече чувам дрънкането на бутилките отвънка, така че апелирам всички да задаваме много точни и ясни въпроси, защото ако се забавим, това ще се отрази на времето, което ще имаме да изпием по нещо заедно, но все пак така или иначе вие самите ще решите какво да питате. А сега давам думата на комисаря Барние, Мишел, да а, кажете няколко думи, след което ще имате възможност да задавате въпроси. И Междувременно давам думата на Миша Барние. Благодаря много малко. Добър ден на всички. Това е специално заседание около, да кажем, тази кръгла маса. Мисля, че това отлично отговаря на духа, който преобладаваше в отношенията помежду ни през последните 4 години. Смятам, че една кръгла зала като тази, като кръгла маса, е, поставя всички на равна нога и това е символично изражение на конструктивния дух, на динамизма и приятелството, което ръководеше нашите отношения и нашата съвместна работа която не беше точно класическа в институционния смисъл на думата, а в която преобладаваше един колективен морал и а, на това последно заседание искам да ви благодаря за това. Всеки един и всяка една от вас, включително и вашите асистенти, които ви помогаха в много отношения и целият екип секретарията и а, на вашата комисия. усилено сътрудничиха. Ние сме засягали изключително технически теми, които изискаха специални умения и искам да благодаря екипа на секретарията на комисията. за тяхното сътрудничество и духа на работа. Не знам дали ще намеря точните думи, за да изразя до каква степен този дух имаше значение. Един от ангажиментите, който бях поел, ако си спомняте още на изслушването на две, двете комисии, економическата и тази, трябва да продължи, защото трябва повече от 4 години, а именно да се помирят гражданите, потребителите с единния пазар, както и малките и средни предприятия, защото те имат чувството, че този пазар не е за тях, че той е предимно за големите фирми и, а, всъщност има много европейски нормативни актове, които подобряват живота на хората, но други, които не, не отчитат това. И оттам идва този скептицизъм. И затова искам да направя една равносметка на съвместната ни работа. Но исках да припомня този ангажимент за помиряване на гражданите с единния пазар. Вие не чакахте комисията да даде предложение. Много често а, приемахте доклади по ваша собствена инициатива, които бяха изключително полезни и дадаха възможност да бъдат а, отстоявани позициите на гражданите, предприемачите, местните народни избранници ние предприехме инициативи, за да говорим с хората извън парламента. Организирахме първия форум на вътрешния пазар в Краков, седмица на единния пазар, сед... месец на единния пазар и се надявам и след този мандат от политиката на отворени врати и прозорци към гражданите и предприятията да продължи. Вашата комисия беше много добър партньор и искам искрено да ви благодаря и специално на Малкъм Харбър, вашия председател, защото той изключително компетентно ръководеше вашата комисия, не беше склонен на излишни отступки, но работеше в, дух на, в конструктивен дух. Какво свършихме заедно. За да вдъхнем душа на вътрешния пазар и да го приближим до гражданите. И това е един а, а, лост за излизане от кризата, инструмент за гарантиране на економически растеж и същевременно общо економическо и социално пространство на живеене. Спомняте се каква беше е, диагнозата на Мария Монтик за умората на вътрешния пазар. Имаше много е, важен доклад на вашия колега Лигреш, в който също беше установена тази, е, това, този разрив между гражданите и пазара, умората от пазара. Е, и факта, че кризата е, буди е, отлив към национални ценности, дори към национализъм и всеки се затваря в собствения си дом или собствената страна. Вашата комисия ме потикна да подготвя това, което благодарение на вас беше наречено Single Market Act, единния акт за вътрешния пазар. Имаше първи вариант, втори, може би ще има и трети. Искам да припомня, че а, работихме по четири големи теми, благодарение на вас. Първо, реформата на обществените поръчки, за да бъдат упростени и направени по-качествено, защото те представляват 18% от брутния вътрешен пазар и е много важно за економическия растеж те да са максимално справедливи и ефикасни. Искам да благодаря на Марк Тарабела и Филип Жова, както и на председателя Харбър и на всички останали, някои присъстват тук, които допринесаха за разработването на този текст. Е, е, който е, въвежда по-прости, по-сигурни, по-надежни правила и дава правилния баланс между свободата на избор на държавите и европейските правила за обществени поръчки и концесии. Друга важна за напредъка инициатива беше дематериализацията на фактурите в обществените поръчки, възлагането на търк, Колин Лангер в рекордно време успя да подготви, добавяйки това към дематериализацията на процедурите. Това, това са електронното подаване на оферти, което позволява економи над 2 милиарда евро годишно и а, а, общо това влезе в цифровизацията на обществените поръчки. Защото имаме нужда от а, средства за инвестиции в а, а, иновациите и а, а, цифровизацията а, а, позволява 80 милиарда евро економии, които могат да бъдат насочени в други инвестиции. И благодарение на тези текстове постигаме това. Трябва да добавя и международния инструмент за обществени поръчки. Много съм благодарен на парламента за работата по тази тема и се надявам съвета да вземе под внимание измененията, които предлагате, за да може да намери компромис. Това беше първата основна тема. Втората – услугите. Госпожа Гепхарт много добре знае за какво говоря, а и други членове на комисията. Директивата за услугите, която предизвика такива оживени дискусии и полемики, която в момента вече съществува е, и е стабилна, но която трябва да започне да действа е, на място, а не само да бъде налагана отгоре надолу. Има редица инициативи в тази посока, свързани с директивата за услугите. Ние преминахме доста тежки, трудни етапи и успяхме да дадем политически стимул на този текст. Благодаря на госпожа Гепхарт и Кораца Бил, на Андреас Шваб, защото политическият тласък отдава нужното на значението на услугите в европейската економика нулева толерантност към липсата на транспониране. В това отношение комисията а, и моите а, служби имаха много строги инструкции. Не трябва отново да се връщаме към този текст за преразглеждане. А, нашите английски приятели искаха това, но нека първо да започнем да я, да я прилагаме преди да отваряме нови дискусии, за да видим как функционират правилата в ежедневния живот и е, тогава да видим как тази директива да бъде е, направена най-лесна за прилагане, с въвеждането на единно гише е, и намирането на практически решения, улесняващи предприятията защото в момента задълженията за застраховане са много разнородни. И а, е, следващата комисия, надявам се много от вас да са нейни членове, трябва да продължи в тази насока и е, да направи всичко възможно да не се стигне до умора и по отношение на тази директива. Искам да спомена и работата на Бернадет Верньо, Кристиан Бузо и госпожа Рюле и Тамас Хендел по професионалните квалификации. Това е текст близо до гражданите, който засяга милиони хора в Европа и трябва да се намери точния баланс между защитата на потребителите, мобилността и смятам, че ние свършихме добра работа заедно за да може всички специалисти, които искат да отидат да работят в друга страна, да минат по леки, по улекотени процедури, с електро... елект... компютеризирани, което улеснява мобилността. И в това отношение също смятам, че намерихме добрия баланс между минималните изисквания за квалификация, прилагането на общата система за признаване на квалификациите или механизма за предупреждаване по отношение на безопасността на пътниците. Сега трябва да се оцени въздействието на мерките на място и е, особено по отношение на инициативата за е, прозрачност на е, регламентираните професии и подобряване на националното законодателство по квалификациите. И пак в областта на услугите искам да споменя няколко инициативи, в които вие участвахте и вашата комисия внесе своя принос, понякога под формата на критики и изменения. Става въпрос за ипотечните кредити, достъпа до основните банкови сметки. Много важен, за, според мен, е текст. Евлин Гепхарт участва, помагаше на докладчика, който е от друга комисия. И при, тук ставаше въпрос и за възвръщаемостта от инвестиции. Това, тук бяха постигнати важни успехи и това е важен елемент от общата програма, която осъществява, включително и с комисията и, и, и, и ЕКОН. Тук става въпрос за и пенсионните фондове, и кредитните, агенциите за кредитен рейтинг, но, но и самите граждани, 9 милиона граждани получиха отказ да открият банкова сметка. Това не е нормално. И ето за това финансовите законодателни актове имат изключително значение. Защото все пак да не забравяме, че един е финансов пазар засяга пряко гражданите. Трета голяма сфера – малките и средни предприятия – работа, която върших съвместно с моя колега Таяни. Достъп до банкови кредити, рисков капитал, специални е, разпоредби за облегчаване на пруденциалните изисквания към банки, които финансират малки и средни предприятия, програма за дългосрочно финансиране, която трябва да продължи и през следващия мандат – и нека да цитирам две теми, част от новата економика, която интересува всички участници в вътрешния пазар. Така нареченият краудфандинг, който трябва да бъде поставен в правилните рамки. В момента работим по това за разкриването на нови възможности за финансиране. Понякога 400 000 предприятия а, имат нужда от този тип финансиране. И това а, обхваща много работни места в културната, социалната сфера тук има участват инвестиционния фонд за европейските предприемачи и искам да цитирам една конференция, която премина много успешно, която организирах съвместно с комисаря Таяни в Страсбург. 2000 души участваха и нямаше общи речи, имаше отделни работни групи. И така е, видяхме точно как е, на място може да се работи. И тези, които са горе по върховете, трябва внимателно да следят това, което се върши на място, на терена. Е, и тази конференция беше посветена на първата европейска стратегия. Участваха и е, Малкълм Хармор. Ставаше въпрос за социалните предприятия. И четвъртата голяма сфера адаптирането на единия пазар към предизвикателствата на компютърната сфера, е, където работихме съвместно с госпожа Нели Круз защото ние живеем 21 век и трябва да се приспособим към ерата на интернет. Има много големи очаквания от страна на потребителите и гражданите. Ритъма на обновлението е много по-бърз от ритъма на приемане на законодателни актове, но благодарение на вашата подкрепа ние започнахме една сериозна програма на реформи до 2020 година, работейки в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни. Преди две години предложих план за действие за премахване на препятствията пред развитието на електронната търговия и продажбата на услуги по интернет е, е, Пабло Ечеверия, Катайнин, Антонио де Кампус от, от вашата комисия е, живо участваха в тези усилия и бях силно впечатлен от тяхната компетентност и страстта, с която работеха по темата и участваха в заседанията ни с което допринесаха много за плана за действие четвърти от предложенията ни вече са реалност, альтернативно решаване на споровете, система за сравняване на цените и в момента обсъждаме акт за защита на данните. Тези три текста са съществен пробив на цифровия пазар – Павло Ечеверия се занимаваше също с доставка на колети, на пратки. Кройцман, госпожа Руле също работиха. Адам Бьелан също. Инициативата е добър пример за това, което могат да постигнат съвместно държавите членки и местните участници за подобряване на качеството на услугите, оперативната съвместимост и защитата на потребителите. Втора тема онлайн услуги Кристал Шалдемозе, Рюле, Юнг, без да добавяме нови законодателни разпоредби, наработейки пряко с националните власти, въведахме мерки за защита на потребителите. И накрая, нещо по което работи Адам Бьелън, електронното плащане, важен елемент, макар че вашата комисия не е отговаря пряко по тази тема. Но пакета плащания е част от електронния пазар. На миналия четвъртък. Надявам се, че е, следващия парламент ще продължи работата за усъвършенстване на всичките е, инструменти е, много се радвам на успеха на двете конференции през февруари и март за професионалната квалификация. Това беше. Е, те бяха организирани с цел да видим какво е направено след приемането на съответните текстове. Някои от вас е, е, се притесняваха, че държавите членки ще искат да се преразглеждат текстовете. Нека да не преувеличаваме този риск, но да бъдем бдителни ще наблюдаваме прилагането на европейското законодателство и ще сътрудничим всички държави членки и съответните министерства за гарантиране на най-доброто прилагане на текстовете по места. Но, повтарям, ще има нулева толерантност там, където не е транспонирано законодателството или има нарушения и санкциите ще се приемат много по-бързо. И парламента в качеството си на политически орган ще участва в контрола, последващия контрол както, например, това, което направи Андрея Шваб по отношение на европейския семестър. Искам да благодаря малко всички вас за участието ви защото това беше една бюджетна изчетоводна инициатива и за комисията ИМКО и економическа инициатива, което беше много важно според мен. Това мога да кажа. Искам да благодаря Малкам, всички докладчици, фити, сянка или не, заместници, асистенти, и секретарията и за качеството на работата през всичките тези години, за вашата подкрепа и вашето стимулиране. Well, thank you very much. Благодаря много за този блестящ преглед на свършеното до тук а, гледна точка и твърда, че говоря от името на всички членове на комисията, ние високо оцениме вашето лично участие. Вие участвахте лично в разрешението на всички проблеми и нещо по-важно, вие винаги бяхте много възприемчив за всичко, което а, идваше от наша страна. А, всичко това беше е, насърчаването на единния пазар. Помислете си как, каква литература се е натрупала в нашите бюра в момента и така нататък. Така че единния пазар е едно от е, десет, един от десетте приоритета на европейските граждани. Така че това е важно за всички граждани. Вие работите също така по въпроса, свързан с обществените предприятия. Следващия парламент ще има много работа още по това. Сега а, имаме един списък. Шваб, мисис Рула, anybody else? Mrs. Някой друг? Uh, have I missed off anyone? Okay. Пропуснах ли някой? Госпожа сигурно съм, сигурен съм, че ще искате и вие да вземете дума, така че може би трима по трима. или трима и двама и двама. Но не разполагаме с много време, но ще можем да продължим разговор и отвън. Благодаря, господин комисар, за свършената работа. Бих искал да ви поздравя за, констру... за конструктивния дух и за отлично свършената работа. Бих искал да се спра на три проблема, които будат загриженост у испанците. Първо, Бяха направени стрес текст, тестове, но много от банките не им успяха да ги преминат. Голяма част от хората загубиха своите спестявания. Второ проблема за е, ипотеките, ипотечните кредити. Трето, заемите, които не могат да получават малките и средни предприятия заради гаранцията. Първо, за първата, първата ви точка, вие говорихте за тестове. За какви точно тестове ставаше дума? Ставаше дума за, а, за следното. Когато някой изкуп купува дългове, трябва да докаже, че има познания в областта на финансите. Много от хората, които откупиха подобни дългове, нямаха подобни познания, просто банката е попълнила формулярите на тяхно място. Това е какво като предисловие за възможност да платят госпожа Штайлер. Благодаря, господин комисар. Много от колегите, които присъстват тук, със сигурност знаят какво сме постигнали, но все пак е по-добре да помислим как да се осигури по-добра защита. Е, вие се занимавате с финансовите въпроси, споменахте за евроскептицизма, който напоследък набира скорост в Обединеното кралство. Във всяка банка пише, че се се гарантират част от депозитите на хората, но никъде не се споменава, че това се дължи именно на намесата на Европа и на защитата на потребителите чрез европейски механизми. Така че ние трябва практически да докажем какво е постигнато. Вие споменахте всичко това, но трябва да го показваме по-добре. Споменахме и пенсиите. Естествено, сега приключва а, този парламентарен мандат, а хората се тревожат дали в бъдеще ще имат пенсии, дали ще могат да а, получават пенсии възоснова на стаж в чужбина, дали ще могат а, всички тези права да бъдат защитени. И а, трябва да помислим как в бъдеще да координираме по-добре дейността на различните парламентарни комисии. Господин Кройцман, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисаря Барние от сърце за прекрасното сътрудничество през изминалите 5 години. Удоволствие беше да знаем, че винаги можем да намерим решенията и да водим сложните обсъждания заедно. Бяха направени отстъпки и бяха проведени много големи дебати. Комисията а, реши, че спортните въпроси ще бъдат извадени от триалога и ще продължим нататък. А, въпросът за хазарта в интернет. Убеден съм, че са необходими европейски решения. В противен случай няма как да осигурим защитата на потребителя. Примерно, пристрастените, младите и така нататък. Няма да можем да се справим с тези проблеми без да имаме общо европейски подход. В Германия има споразумение за играт, хазартните игри в интернет, но все още то не се прилага. И немското правителство реши, че до юли 2014 година а, има срок да го приложи, така че смятате ли, че е вероятно да се стигне до до такова решение. Защото има много дружества, които се занимават с такава дейност. Има ли вероятност да се приеме такъв регламент и да бъде е, хармонизирано законодателството на държавите членки в това отношение. Благодаря. Е, сега ще дам думата на комисара Бърния да отговори. Е, Перес. Госпожа Иригоен Перес припомни много от проблемите, страданията и несправедливостите в вашата страна, предизвикани от липсата на правила, понякога от злоупотреби, и от липсата на надежден надзор. Това не се отнася пряко от вашата комисия, но като евродепутати е важно за вас, особено за, заради контрол от страна на гражданите. Ние трябва да отчетем всички, които пострадаха от кризата и да извлечем съответните аз съм внесъл 28 закона, законодателни акта, и съм поел ангажимента всяка заинтересовано лице, всеки сектор, всяка структура да бъде обхваната от надзор – Достатъчно ли е това? Достатъчни ли са всички тези законодателни актове и съвършени ли са те? Може би и не, може би ще трябва да се преразгледат, но вече има изградена архитектура, която не е напълно завършена. Последният текст, който внесах, ще бъде разглеждан от следващия парламент и следващата комисия за структурно разделяне на банките. Но всички приети текстове показва, че сме извлекли съответните полуки, включително, госпожо Гоез, за защита на гражданите. Няма да се връщам към злоупотребите в вашата страна, но в приетия текст отчитаме всичко, което е необходимо да се направи за защита, особено на най-уязвимите клиенти. Надявам се съответния текст да бъде прият до края на мандата, но за Либор, който се използва в Испания, в милиони договори за заем се случват скандални неща. И точно за това, когато предложих текста за Либор, за основните жалони, предложих и укрепване на директивата срещу злоупотреби с поръчките, за да може тези, които заслужават, да бъдат наистина изпратени в затвора, защото манипулират против гражданите, против предприятията, против държавите. Мисля, че сме извлекли по, по, полуките и текстът а, за основните елементи да бъде прият а, скоро. Текстът за, фин... въпросът за финансирането на МСП е много важен. Финансовата криза не само унищожи економическия растеж в редица държави, но и пресече това, което беше започнало да функционира между банковия пазар – и е, банките престанаха да си заемат пари. Това влуши е, раздробяването на банковия пазар. И 83% от немските предприятия да кажа малки и средни, получават заеми, който да ги задоволява. 45% от испанските или италианските, 23% от гръцките предприятия получават заеми с много по-висок лихвен, с много по-висок лихвен процент. И точно тук Европейската централна банка може да изиграе роля за да възобнови междубанковия пазар и да доведе до по-голямо единство в функционирането на междубанковия пазар, защото понякога различията водат до несправедливост. Разбира се, има и редица други инструменти за финансиране на малките и средни предприятия, включително и един а, инструмент, който бих искал да се използва предпазливо, а именно това е секюритизацията – не искам да ми припомняте всички бедствия, които предизвика лошата секютеризация в Съединените щати, но е добра секютеризация, добро въвеждане на ценни книжа с строги правила ще бъде полезно. Аз се заинтересувам също от идеята за европейска спестовна книжка, която да се добави към националните спестовни книжки, е, която да бъде гарантирана, да има данъчни облегчения и, и да събира економии, които да се насочат към иновациите и малките и средни предприятия. Госпожа Каренштайлер спомена гаранционните влогове в тук също трябва да излечем полука. Това е неотменимо правило на защита, защита на, на влогове под 100 000 евро и тази гаранция на депозитите бе възприета. Работим с около 28 национални гаранционни фондове е, и се надяваме, че е, тяхното взаимодействие ще бъде подобрено. Какъв съвет бих дал на следващите депутати? Може би не на депутатите, но на моя наследник на този пост. Договорите сега ви дават право на съвместно вземане на решение и ви играете много важна роля за качеството на текстовете и за поясняването им. Вие може да използвате вашата роля извън тези сгради във вашите избирателни райони, за да накарат е, хората да не се притесняват да идват е, тук в парламента вие сте строги и критични, но никога не съм съжалявал времето, което съм а, прекарвал тук, така че ще посъветвам и моя наследник да, да се среща често с вас, защото много често вашия поглед осветява пътя напред много повече от това, което може да научите от, само от служителите в комисията вашата институция трябва да бъде безкомпромисна. Комисията обаче трябва да служи също като посредник между двата законодателни органа, между парламента и съвета. За, около два месеца замествах господин Таяни по индустриалната политика и е, Европа трябва да има смелостта да предложи е, индустриална стратегия, стратегия в областта на конкурентоспособността. Имаме обща селско-стопанска политика. Защо да нямаме смелостта да имаме обща индустриална политика, политика на поощряване на новите технологии, насочване или обединяване на частните и публичните инвестиции в отрасли, в сектори, които са изключително важни, които, от които зависи капацитета на европейската индустрия през следващите години? за да не бъдем окончателно залети от е, японски или китайски стоки. Тук не става въпрос за протекционизъм. Най-добрата защита е, е обединяване на инвестициите, частни и публични, в ключови отрасли и точно парламента може да предложи тази стратегия да стане приоритет през следващите години. Накрая искам да благодаря на Юрген Кройцман по, по, за всичко, което направи за онлайн инициативите. Имаше 15 000 активни сайта за игри, от които 85 нямаха лицензи, т.е. действаха незаконно. Нашата реакция бе засилване на административното сътрудничество за защита на потребителите – развитие на легалните сайтове. Това е много добра реакция и на пиратството. Не да криминализираме младите, които пиратстват, а просто да им предоставим възможност да ползват легално ефтини услуги и същевременно да ги информираме за че това, че пиратството пряко засяга заетостта и предлагането на работни места, както и да накараме държавите членки да се почувстват отговорни, да поемат своята отговорност. И смятам, че обаче, да бъда честен, това все още не е достатъчно и ще трябва да има европейска законодателна рамка за борба срещу измамите, особено когато се споменаха предварително договорените мачове и за защита на малолетните. Ще завещая тази идея на моя наследник. Да не наблягаме предимно на принудата, защото Много често се наливат пари от организираната престъпност, от мафията и това са много важни теми за обществото. Не мога да ангажирам цялата комисия, но аз лично смятам, че ще трябва законодателна рамка за онлайн, всичко, което се ползва онлайн. Благодаря за тези подробни разговори. Сега следващите трима. госпожа Андрю Шваб и госпожа Благодаря, Малкам. Вярно, че днес е последното ни заседание и днес за последен път срещаме и с комисаря Бърния. Господин комисар, вие направихте един изчерпателен преглед на свършеното през последните 4 години и лично аз, но смятам, че и колегите споделят моето мнение. Работихме заедно с общото благо и успяхме да превъзмогнем конфликтите, сблъскванията, сблъсъците в името на общественото благо дори не си бях дала сметка, че сме свършили чак толкова много неща в името на конкурентоспособността, растежа на малките и средни предприятия, потребителите, гражданите като цяло. Да, много се борихме и срещу умората и от, отхвърлянето от страна на гражданите на единния а, бас, пазар. Благодаря ви за постоянната, постоянно и добре поддържаните отношения с вас. Работихме с много комисари и бих искал да благодаря и на службите, и на сътрудниците, защото аз лично съм работила доста с тях. Защото наистина методите на работа се промениха в последно време и това наистина е важно. А в борбата срещу отхвърлянето на Европейския съюз от страна на гражданите, трябва да свършим още много. Изправени сме пред риска, пред опасността транспонирането да е бавно, не, неефективно и това от своя страна подхранва а, липсата на европейска ангажираност на гражданите. Тоест, ние трябва да бъдем много бдителни, много да внимаваме и да не пропускаме всички възможности за създаване на тясни връзки между гражданите и институциите. И с... А, бих искала също така да се, да се спра и на вашата идея за европейска спестовна книжка. Това може да допълни всички онези инструменти за европейското гражданство и то, в тази спестовна книжка може да спомогне и за растежа, и за за заетостта в Европа. Т.е. имаме все още много неща, които да направим конкретните дела са важни и разчитам на всички от тези, които ще бъдат и за в бъдеще в парламента, в е, службите на комисията, за да преодолеят от тези културни различия, които все още понякога бележат нашите отношения. Благодаря, госпож, господин председател, господин Берния. И аз бих искал да благодаря на комисара Барние. Бих искал да му благодаря от името на депутатите от моето политическо семейство. Наистина смятам, че постигнахме много голям напредък и постиженията в областта на единния пазар до голяма степен се дължат на твоя личен принос. Първо, е, единният е, сингъл акт е беше прият, постигнахме и нещо много важно, така наречената хоризонтална консултация, която допринесе много за развитието на малките и средни предприятия. Знам, че цялата тази работа далече не беше лесна. Благодаря и за това, че спомена многократно нулевата толерантност. Мисля, че предприетото законодателство позволява да упражняваме по-добър контрол и върху действията на държавите членки и подхранва точно инструментите за прилагане точно на тази нулева толерантност, но същевременно ни позволява да имаме една обща картина за начина по който функционира системата в федерална държава, в централизирана държава, в, при друго устройство федерализма, който може би не функционира на теория, може да се профункционира на практика. Сега бих искал да задам някои въпроси, свързани с професиите, които се, в които се уреждат от много строго, строги прилива. Конкретният ми въпрос е последни. Ще се преразглеждат ли националните законодателства, свързани с урегулирането на дадени категории професии? Ще има ли общоевропейски правила за това? И последният оратор. Благодаря и аз бих искала да, благо, да ви благодаря за отличното сътрудничество, да благодаря на секретарята и на вашите сътрудници. Благодаря. Бих искала също така да благодаря и на Малкам Харвар. Днес е нашето последно заседание. Ние прекарахме пет чудесни години и имахме много добро сътрудничество и помежду си, и с комисията. Но това по подобно сътрудничество беше възможно само защото и председателя на комисията и неговите сътрудници бяха много активни в този смисъл. Сега няколко думи за директивата за обществените поръчки, австрийските асоциации и заинтересованите страни са ви благодарни за приемането на тази директива. Нещата функционират добре. Сега по въпроса за транспонирането ще продължа казаното от господин Шваб. Примерно в областта на признаването на професионалните компетенции и обучението. Трябва първо да направим общ преглед на нещата, а не да бързаме да преразглеждаме и да усъвременяваме законодателството в тази област. На три пъти бяха, беше направен такъв преглед по време на моето пребиваване в парламента. Затова е необходимо да имаме едно много солидно законодателство, което няма да има нужда да бъде непрекъснато преразглеждано и а, усъвременявано. Госпожа Герпарт и госпожа Легрип. Госпожа Герхард. Благодаря ви. И аз искам да се присъединя към преждеговорившите и да благодаря на господин Барние за конструктивното и открито сътрудничество. не, не за всички комисари може да се каже това. Всички, които познавам през тези години, не са били не са осигурили такова сътрудничество като вас. Не винаги картината е била толкова розова, така че искам да благодаря за доброто сътрудничество, което е в интерес на целия Европейски съюз. И определено вие имате своя принос в това отношение. Второ и последно, тъй като трябва да съм кратка. Колко скоро ще се приеме законодателство по отношение на услугите? Зная, че няма да има преглед е, на законодателството преди да се види какви са резултатите до този момент и да се е, види до каква степен се изпълнява законодателството. След това да се определят е, трудностите, така, щото и за фирмите, и за работещите да има повече сигурност. Правилата е, изискват време. Човек трябва да свикне с тях. Така че те трябва да си останат такива, каквито са поне за известно време. Но преди отново да започнат промени по текстовете, би трябвало, може би, да се обмислят нещата и да се види как върви транспонирането в държавите членки. Така че това е моето послание. Благодаря и накрая госпожа Деблик. Президент. Благодаря, господин комисар. Извинявайте, че ще повторя всичко, което вече беше казано, но и аз искам да ви благодаря за изключително качествената работа, която успяхме да свършим заедно и за невероятната ви възможност да бъдете е, на разположение, да се вслушвате в нашите е, искания, нашите съвети. Но е, поведение, една политическа позиция, която се надяваме ще продължи да вдъхновява и членовете на бъдещата Европейска комисия, което е много важно за бъдещето на градежа на Европа. Искам да благодаря на вашите служби, на вашия кабинет за това, че е, сложихте е, вътрешния пазар в сърцевината на приоритетите и заздравихте основата на нашия общ дом върху която ще надграждаме политиката в други области. Много бе казано от е, колегите, няма да засягам това, но искам да е, отправя едно пожелание. Аз съм в малко специално положение в тази комисия за вътрешния пазар. След вашето влизане в Европейската комисия имах късмета да вляза в Европейския парламент и да бъда да стана член на комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите. Бях много щастлива и смятам, че в следващите години нашите граждани и нашите предприятия ще очакват от нашия съюз да упрости максимално законодателството и подзаконовите актове и да гарантира правната стабилност. Има е, реално търсене на упростяване и стабилност. Така че е, и когато се работи по е, вътрешния пазар, трябва да не забравяме приоритета упростяване и стабилност. Благодаря. Good. Well, thank you very much. Благодаря много. трябва да ви напомня, че ще трябва да поработим и да оставим малко работа все пак за приемника на господин Бърния. Искате ли няколко думи последно да кажете? Благодаря. Да, вярно е. Аз бях много щастлив, че бях избран за комисар през февруари 2010 година. И да, радвам се, че вие сте била избрана на моето място. Сега искам да отговоря на Бернадет Верньо и искам да й благодаря на нея, на, на Андрея Шваст, на Инге Гепхарт. Вие всички споменахте прилагането на текстовете мога да дам допълнителен отговор първо по нулевата толерантност. Установих, че държавите членки са напреднали по транспонирането на директивата за обществените поръчки. Само две държави, Полша и Белгия, все още не са спазили целта от 1%, средното е 0,6%. Нали, се приближаваме до целта 0,5, която Марк Малкъм предложи в единния акт за вътрешния пазар. Смятам, че когато се посочват амбициозни цели, ние се, можем да се приближим до единен пазар, който да функционира 100%. Бернандет е, спомена и таблицата за транспониране. Е, е, тук липсата на транспониране 0,5 историческо равнище. 13 държави членки вече са под 0,5. Има напредък, но трябва да сме бдителни по отношение на регламентираните професии. Андреас Шап и госпожа Руле споменаха това. Тук става въпрос за взаимна оценка а, и бариерите за достъп до професията. Тези бариери ще се разглеждат само когато има кумулативен афект, което води до ограничения на упражняването на професията. И е, в съобщение от октомври 2013 сме представили нашия анализ е, от резултатите от партньорската проверка. Целта е резултатите да са публични и прозрачни. Да има пълна прозрачност за професиите, за които държавите членки изискат специална квалификация. Според мен Андрея с прозрачността и сравнимостта на данните ще допринесе за отпадането на някои бариери, които за момента стоят само от протекционистски цели. И това би трябвало да доведе и до модернизиране на регламентирането на професиите в държавите членки. И всяка държава, ще потигне всяка държава членка да а, обмисли ограниченията, които налага след като се запознае с резултатите от партньорската проверка и проучването. Надявам се, през следващите месеци да можем да информираме парламента, за резултатите от този анализ за всяка държава по-отделно и за оправданите и неоправданите ограничения или изисквания. Провеждаме една хоризонтална консултация и този метод да изработване на сравнителна таблица на спонирането и на изискванията е много удачен и се надяваме следващия парламент да превърне това в основен инструмент за насочването на вътрешния пазар. Много се радвам, госпожа Руле, за че, добрите отзиви за директивата за обществените поръчки, която намалява бариерите. Аз пред, съм се сблъсквал с конкретни случаи, е, в които прекомерните процедури, които е, отнемаха около 30% от очаквания оборот за подаване на документи и участие в търга. И когато говорим за иновации, за новаторство, за социално приобщаване, защита на околната среда, трябва да е, знаем, че това са области, в които се правят много обществени поръчки, те трябва да бъдат е, правно обезопасени. Е, Евлин Гепхарт говорихте за оценка на прилагането. За да се оцени прилагането, трябва все пак да се види какъв е окончателният текст. Например, по обществените поръчки или концесиите, е трудно да се е, направи оценка, при да се знае е, какъв ще бъде окончателният текст. Аз е, имам много голяма вяра на оценките за въздействие, както и на диалога с партньорите. Е, ние, например, с местните власти по редица теми, обществени поръчки, е, проведахме много полезни консултации, които позволиха да се подобрят текстовете. Сега позволете още веднъж да ви благодаря за оценката. Е, по отношение на бележката, коментара за вътрешния пазар, който е причината да сме тук, който е основата на европейския проект. Всъщност парадоксът на единния пазар е, че финансовата и економическата криза го превърна в първата потенциална жертва. Защото зад популистските движения се таи желанието за протекционизъм, за разплитане на вътрешния пазар. Същевременно обаче единния пазар е нашия най-голям кос за изплуване от кризата – Колкото по-добре функционира този пазар, толкова по-лесно ще върнем растежа, ще е, увеличим е, износа вътре е, в Европейския съюз. Трябва да стимулираме търговския обмен във вътрешния пазар. Точно за това аз с, моите, с моя екип направих каквото можах да подобря неговото функциониране и да възприема един по- близък до гражданите подход. Разбира се, не искам да, да, да, да изпадаме в самодоволство. Времето не е за самодоволство. Но е нормално да направим раз, равносметка. Защ... Без обаче самодоволство, защото все още има много трудности, много страдания, много голяма безработица и смятам, че е, все пак чрез текстовете, които посочих, има доказателства, че Европа служи за нещо, подобрява живота, върви напред. И е, мисля, че това ще бъде добър аргумент в дебата преди изборите. И е, е, мисля, че мога да предам вашите поздравления на правната служба на комисията, на службата на генерална дирекция вътрешен пазар, всичките служби, с които работих през тези 4 години. Благодаря ви. Благодаря, Мишел Барние. Благодаря от сърце за това, че вие приключихте по този начин 5 годишния мандат. Сигурен съм, че онези, които ще влезат в следващия парламент, ще продължат в същия дух. Остават ни още няколко минути и затова ми позволете да използвам времето, което ни остава за някои последни мисли, но искам преди това да благодаря на няколко души но от онова, което вие казахте, онова, което вие направихте по някои от тези големи досиета, като например обществените поръчки, е, преди малко говорихме за митническия кодекс, това са все неща, които имат отношение към днешния ден. Много добре си спомням първото ни заседание, е, заедно с Марсел от координаторите, на когато искам да благодаря от сърце всъщност днес. Той е един от основните двигатели на тази комисия, което наистина осигури най-ната успешна работа. Тогава говорихме за стратегията ни, за това, което искаме да постигнем и искахме съвместно с вас, с комисията, да разработим новия текст. И за това е толкова важно вашето сътрудничество а, с нашата комисия. Надявам се, че и през следващия мандат сътрудничеството ще бъде в същия дух начина по който ние работихме по тези много трудни досиета доказа, че всички сме били много ангажирани. Така че и моя предшественик в първата част от мандата и всички от секретарията, които бяха много добри специалисти, но и много ангажирани с темата. Така че искам да благодаря на всички. Искам да благодаря и на политическите съветници. Групата винаги е била много силна, макар и да бяхме разположени по различен начин в залата. Така че искам да им благодаря за работата. Искам да благодаря и на вас, и на вашия екип, разбира се, и на всички членове на комисията. Удоволствие беше да работим в една толкова разнообразна, но толкова талантлива група. Така че за мен наистина беше удоволствие това, което постигнахме през последните 5 години. Това са последните ми мисли. Сега ще пинем по чашка заедно. Надявам се, че господин комисар ще може да остане с нас. И ще приключа, както винаги приключвам. Първо искам да благодаря на всички, които слушат и гледат по интернет това заседание. През последните 5 години заседанията ни се излъчват на живо в интернет и винаги съм напомнял на всички, които ни слушат и гледат по интернет, че могат да погледнат и нашият бюлетин, нашия прекрасен бюлетин, могат да го получат, ако ни изпратят един имейл. Така че мисля, че колко 2500 екземпляра сме разпратили. Започнахме с 200-300, така че за сега не е зле. А, освен това, трябва да съобща, че следващото заседание на Комисията по вътрешен пазар вероятно ще се проведе на 7 юли, понеделник. Тогава, разбира се, и председателя, и членовете на Комисията ще бъдат нови хора, но смятам, че и голяма част от вас ще бъдат тук. Сигурен съм в това. И ще приключа с а, благодарност към преводачите, които винаги се справят прекрасно, така че мисля, че са заслужили вашите аплодисменти. Uh, and so... Приключвам, като каня и всичките ни преводачи да се присъединят към всички нас. Отляво на изхода на залата ще има малък бар, на който се надявам да вдигнем а, заедно на здравите. С това обявявам заседанието за приключено. So there we are. So it was, it was a good.